Да, благодаря. Минаваме сега към Европейската стратегия за ръст и трудова заетост. Давам думата на господин Лопес Гаридо от името на съвета. Señora Presidenta, tengo el gusto de eh, abordar un asunto. Да, благодаря. Имам особеното удоволствие да ви представя едно толкова важно за нас съвета и Испанското ротационно председателство въпрос, като Европейската стратегия 2020 за растеж и заетост. Казаха преждеговорившите, че в момента излизаме всъщност от най-страшната рецесия от 930 година насам. И трябва да направим всичко възможно това възстановяване, това съвземане да завърши щастливо. Според прогнозите на комисията, наистина вече се връщаме към нормалното русло. Наше задължение обаче е и да умекотим социалните последици от тази криза. И това всъщност вече е обект на нашите законодателни действия, не само сега, а и в бъдеще, за да можем да гарантираме нашият европейски социален модел. Ето това е сърцевината, ядрото на Европейската стратегия 2020. За какво става дума? Става дума просто за избягване на една нова криза, да не паднем, да не се хванем отново в същия капан. Ето за това говорим за нова европейска стратегия за растеж. Растеж, който да отговаря на съвременните предизвикателства. И да изрази политическия и економически ангажимент на Евросъюза – за никого не е тайна, че стратегията 2020 започна да се обсъжда първо неформално от държавните правителствени глави на 11 февруари. След това бе обсъдена по време на Мартинския Европейски съвет и освен всичко е обект на дебати и в различните европейски съвети в състав различни министри, както и на самото Испанско ротационно председателство. Ще се приеме тази стратегия окончателно на юнския Европейски съвет и ще очертае пътната карта на бъдещото си развитие. Стратегията ще обхваща иновациите и развойната дейност, устойчиво економическо развитие, а и трудова заетост и социално приобщаване. Това са трите или всъщност петте основни цели. Основните цели са 75% трудова заетост, повишаване на инвестициите в развойна и технологическа дейност, борба срещу климатичното изменение, както и социалното приобщаване и намаляването на бедността. Това всичко се основава на съобщението на комисията и това съобщение на комисията бе всъщност основата на взетите на Мартински Европейски съвет решения. Тази стратегия 2020 се състои от общи насоки. Испанското председателство работи във всички посоки на тези пет цели и съответните насоки. Подготвя вече документацията за Юнския съвет – и подготвя също така документацията, която ще бъде представена на парламента преди неговото окончателно произнасяне. Нещо ново сега, нещо ново, а именно допълнителните цели на стратегията 2020. Всяка европейска държава членка трябва да си определи свои собствени цели, които естествено да са съгласувани с европейските. Понякога се говори за тези капани, в които попадат националните действия, а когато не са съгласувани. Има, разбира се, и някои емблематични си знакови инициативи. Някои принадлежат на комисията, други на съвета. Например, така, наречения, така наречената цифрова програма, която сме особено заинтересувани да се задейства още по време на Испанското председателство. Крайната дата или поне предвиждането за такава дата е 16 май. Госпожо председател, в заключение искам да ви подчертая, че съвета в някои от конкретните си състави и министри вече дебатира и, например, съвета на министрите на образованието ще бъде с приоткрити врати. Разбира се, работата по тази стратегия няма да приключи през юни с Испанското председателство. Това е един маратон, трябва да продължи напред, да намери изражение в национални планове за реформа. И в заключение да кажа, че с оглед на управлението на тази стратегия има една важна идея, която непрекъснато се подкрепя от президента Ван Рампой и от ротационното председателство, а именно, че съветът и комисията ще бъдат двете главни ключови институции, натоварени с конкретното изпълнение на стратегията 2020. Стратегията вече има инструментариум и той ще се използва. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и сега давам думата на господин Барозо. Госпожо председател, уважаеми господа евродепутати. Наистина, можехме да вземем, да изберем един по-добър път, е, отношението, това трябваше да направим, което, с което щяхме да рискуваме всичко постигнало през последните 30 години, включително и сътрудничество европейско, използвайки го по най-ефектив най- начин, както и различните други средства. Събитията през последните два месеца, а по-точно, по-точно нестабилността на пазарите, необходимостта от пазарни реформи, необходимостта да се е, консолидират е, публичните финанси, е, всъщност е, е, внесаха яснота. Трябва в това, че трябва да подчертаем европейското измерение по-ясно и по-отчетливо от всякога преди. Е, сега, за целите 2020, е, поканихте ме да говоря за тях но оглеждайки пакета от мерки за интелигентен, устойчив, е, интегриращ растеж, всъщност е, е, всичко това няма смисъл, защото едно от ключовите изводи, които можем да теглим от кризата, в която живеем в момента, е, че трябва да живеем, да работим заедно на всички нива, във всички области, за да запушим дупките в регулаторната рамка в, е, е, в, и в законодателството, и надзора на пазарите, да възстановим финансова стабилност, е, здраво, здравето на пазарите и да поставим основите на структурни реформи, които да тласкат Европа към устойчиви, устойчива економика. Всички тези фактори работят, трябва да действат паралелно, ако искаме да постигнем целите си. Всичко това изисква един холистичен подход. Финансовите е, пазари, е, засилване на економическото управление, Европа 2020 за устойчив, интелигентен, интегриращ растеж, е, провеждайки реформите чрез 20, G20, защото много от тези неща имат външно измерение. Трябва да използваме всички лостове, с които разполагаме интелигентно, учитайки, че едното въздейства върху другото, е, те взаимно си влияят. Няма да се връщам към финансовите въпроси. Извинявам се, че така подробно се споменах е, в първото си изказване. Сега обаче ще спомена 20, G20. G20 изигра важна роля в решаване на финансовата криза, економическата криза. Е, Европа може да Европа може да получи голям кредит за това, че е, е излезла със съответните идеи и мерки. Разбира се, всички държави членки 27 трябва съответно да е, намерят своето място в нашата работа. Е, трябва е, да е, Европа да запази своята водеща роля през, в Торонто и в Сеул среща на върха там целта е, да, да, е, стратегията да се излизане от кризата, която да, да подкрепи възстановяването, е, трябва да е ясна. Трябва наистина да решим и да елиминираме баланси, които станаха факт в началото на кризата товара върху пребалансиране на световния растеж трябва да, е, да не може да бъде поет само от 20-те, е, е, групата на 20-те. Засилено економическо сътрудничество като цяло ще бъде нещо много важно в този контекст. Важно е Европа да излезе с координиран подход към целите до 2020. Трябва да оказваме натиск върху наши международни партньори да изпълняват своите съществуващи споразумения, като съответно е, го правят на основата на равноправие. Трябва да видим как финансовия сектор може да допринесе за финансирането, рефинансирането на банки, е, които сме подпомогнали сега трябва да потърсим мерки за решение да, е, и това, ако го направим, това ще прати много убедителен е, сигнал. Е, МВФ наистина набляга на финансовите дейности и печалбите. Дебата ще бъде изключително тежък, защото мнозина, които се противоставят на тази идея, е, са на идеята, но ние трябва да я преследваме така или иначе. Е, разбира се, Европейски съюз може да успее, ако говори в един глас и ако е, каже, че вече сме си свършили работата, написали сме си домашното и преди Торонто да кажем, че ние имаме спогодба за ключовите финансови услуги, основното досие свързано с това. Споменах днес след обед, че ни трябва гъвкавост, творчески прагматизъм и в парламента, и в съвета. И сега идвам до сърцевината на Европа 2020, като го, го поставям в е, е, контекста на този холистичен подход, за който говорих в началото. Както знаете, много от елементите на тази стратегия бяха приятели от държавните глави и правителства през март. Няколко пъти сме ги дискутирали и тук. И преди е, ние, комисията, преди да излезем с предложение, сме искали вашето мнение. Трябва да наблегнем а, е, сега на тази стратегия и да я разработим в детайли, защото а, е, спешно а, е, се налага действие и това е безсъмнено. Едно от заключенията от а, тази финансова криза, ставало и дума и преди, и проблемите на еврозоната е необходимостта да се придвижва структурната реформа по един е, твърд и координиран начин. По-доброто координиране на нашите е, економически политики е в центъра на е, цивината на Европа, 2020. Дори и преди тази криза ние предлагахме, подсказвахме, че е необходима повече координация на економическата политика. Това е важно, за да се избегне следващите кризи и ако искаме преодоляване на тези кризи да е успешно, да се възстановим и да, транс, да претворим проблемите в повече работни места и по-добри работни места. Е, сега е, е, говорим за е, целите, цифрите са заковани за безработицата, е, научно-изследователска и развойна дейност, борба срещу измененията в климата. Е, цифрите, е, вързани с образование, като се е, намали броя на отпадащи от училище деца, е, съответно засили е, дяла на е, третичното образование и така нататък, всичко това е, е наистина трябва да влезе е, в предложението на комисията 2010. Също така по въпроса за социалното изключване. Не можем 80 милиона души да рискуват да изпаднат в групата на бедните в Европейския съюз. Аз ще направя всичко по силите си да убедя държавите членки колко важна е тази цел, защото това ще покаже нашата решимост да действаме. Европа 2020 трябва да е една балансирана програма. Не може да има социално справедливост без конкурентен пазар, разбира се. Но ние сме готови готови да приемем Европа на економическата е, ефективност, но и справедливост, разбира се. Това означава ефективно проследяване и изпълняване на програмите държавите членки, за да сме сигурни, че целите поставени на европейско равнище се изпълняват. Държавите членки вече си задават такива цели. Целите, надявам се, е, ще е, бъдат одобрени на Юнския съвет, за да почнат да бъдат прилагани след това. Комисията предложи насоки миналата седмица, които разяват приоритетите на стратегията за 2020. Брой на тези цели насоки е по-малко от преди 10 в сравнение с 34 преди. Въпросът за четимостта на този инструмент, за това, че тези, които ще го изпълняват и прилагат, трябва да се, могат да се идентифицира с него, е също много важен. Тези интегрирани насоки трябва да бъдат взаимоприемливи, но е, и те ще бъдат прияти само след като ги обсъдим на широко и на, на дълбоко с вас е, но това трябва да стане колкото възможно по-скоро. Стратегията 2020 не е някаква е, фикция, някаква визия, някакво е, така плод на вдъхновение, но това е една програма за реформи и действия, които трябва да се предприемат на европейско равнище реформи, които трябва да бъдат осъществени във всяка от нашите 27 държави, като разбира се се отчита принципа на субсидиарност. Да е ясно какво се върши на европейско равнище и какво остава да се прави на национално равнище. И прилагането, изпълнението тук ще е основа ключовата дума, както и многоважавания представител на света господин Лопе де ви го каза. Сега е, вече е, е, държава по-ясно необходимостта да се засили европейското управление. Надявам се, че държавите е, членки на Европейския съюз са се получили от някои недостатъци на Лисабонската стратегия, където е, много от целите бяха в вярната посока, но е, при тях нямаше достатъчно чувство на собственост, нямаше, нямаше те не предизвикаха към е, е, чувството на, на, на идентифициране с тях, не, не стимулираха да бъдат прегърнати от е, е държавите. Ето защо е, е, сега трябва да мислим за това, за да може успешно да бъде прията стратег... Е, изпълнена стратегията. Европейския парламент е, може да мобилизира много ефективно гражданите е, националните парламенти. Разбира се, те също играят жизненно важна роля връзките между Европейския парламент и националните парламенти трябва да са много по-тесни, за да сме сигурни, че реформите, е, населението гледа на реформите не само към, като на нещо, което се кове в Брюксел или понякога в Страсбург, а че това е някакъв действащ инструмент, мерки и стъпки, които се е, приемат и изпълняват от цялото общество. Разбира се, всички ключови економически и социални е, заинтересовани страни трябва да участват, социалните партньори също в този процес и аз приветствам съобщеното от е, господин е, премиера Сапатеро, е, отнасящо се до необходимостта да въвлечем в тази, е, това начинание и социалните партньори. И разбира се, трябва да обединим е, веригата на изпълнение, да координираме е, на управление, да координираме действията си във всички държави и да е, предприемаме действия е, едновременно и паралелно, за да постигнем целите. Е, е, европейският е, борд за системен риск също трябва да играе ролята си, за да се управлява правилно риска, макроекономическото развитие, за да имаме интелигентно, интегриращ и устойчив растеж. Иначе няма да е, сме сериозни, ако отделяме микро от макроекономиката или външните от външни фактори и държавите членки и европейските институции трябва да е, разглеждат тези въпроси холистично, да е, обединят всички инструменти, е, защото това е начина да се вдъхне доверие е, у хората за, към нашата стегия. В началото на моето изявление е, споменах е, за е, пътищата, които трябва да поемем. Вече сме наясно, трябва да ги следваме с решимост и твърдост. Благодаря. Сега госпожа Вортман Кол има думата. Благодаря много, господин председател. Господин Барозо, господин министр, кризата и нейното задаване се видяха. Тук говорим за укрепването на управлението в Европа, говорим за координиране на економическата политика, но най-важният въпрос тук е, че По някакъв начин всички мислят, че колкото повече свобода има, толкова по-добре. А на практика оказва се, че е, е стратегията 2020, 2020 е, трябва да е по-различна от Лисабонската. Е, комисията трябва да е амбициозна в начина по който работи с европейските правителства. Необходими са ни амбициозни цели, е, които съветът да си поставя. Необходимо ни е по-силно управление в Европа. Бюджетните планове за бъдеще ще трябва да вземат предвид стратегията 2020 и парламентът ще трябва да играе своята институционал... институционална роля. Трябва да действаме така, че да се създават работни места и да си осигурява устойчивост. Нестабилността в еврозоната показа, че са ни необходими гаранции за бъдеща стабилност в еврозоната, за да не предадем на децата си кризата от днес. Необходимо е да се реформират обществените финанси за тази цел – това е важно, за да изпълним своите задължения. И така, господин комисар Рен, необходимо е да се вземат мерки е, от превентивна гледна точка за осигуряване на обществено публично на обществени публични финанси. Призовавам ви от името на своята политическа група да поемете отговорностите си като комисар по един амбициозен начин, да правите амбициозни планове и можете да разчитате на нашата подкрепа. Смятам, че е добре това, че съветът е създал работна група, но все пак се надявам, че до края на годината съветът ще успее е, да даде е, своето одобрение на предложенията, направени от комисията възможностите дадени от Лисабонския договор трябва да се използват. Нямаме време за губене. Давам думата на госпожа Берес. Благодаря, госпожо председател, господин Барозо, господин Гаридо. Два дебата водим. И те са свързани – дали тази връзка обаче се отразява на практика или не, това е нашето съмнение. Когато човек, е, поне ние така се съмняваме, социал-демократите, когато човек погледна отблизо текста и прочете за това стратегическо партньорство, което възнамерявате да приемете през юни месец, без парламента да е могъл да се произнесе, ето тогава ние намираме, че нещата не са издържани. Как можем да взимаме решение за нещо за следващите 10-20 години, без да сме извадили изводи от Лисабонската стратегия? Как да няма възможност да се извадят изводи? Вие казвате, че няма всъщност нужда от такива полуки. Стратегията 2020 обаче е продължение и човек трябва да погледне назад, преди да почне да гледа напред. А и къде сме в момента? И към това трябва да гледаме. И сме в средата на най-страшната криза, която преживява Евросъюза от самото си създаване. Не можем, значи, да си затваряме очите пред всички тези обстоятелства и да говорим за поемане на економически отговорности с скритата цел да дадем карт бланш на либерализацията. Имаме инструменти. Защо не ги използваме преди да започнем да измисляме нови? Имаме, имаме инструмент като пакта за стабилност и ръст. Имаме финансови перспективи, друг инструмент. Ако не използваме добре това, което имаме, а нямаме кой знае колко не сме, кой знае какви богаташи, то до никъде няма да стигнем. Имаме причини за безпокойство. Ние, социал-демократите, изискваме бързо и спешно при това държавите да не, на държавите да не им се извиват повече ръцете от финансовите спекуланти. Ето до това доведе всъщност либерализацията на пазарите и на спекулата. Ето за това за нас е толкова важно да се създаде този надзорен банков орган, за да може да изпълнява задачите си, а именно да ни изведе от кризата и да осигури стабилност на нашия европейски социален модел. Всички всъщност това подчертават, че нашата визитна картичка в един глобален свят е точно социалният ни модел. И ако стратегията 2020 всъщност облагодетелства един економически модел, който ще задуши социалният, то тогава ще сме загубили всички битки и ще отстъпим назад пред господството и хегемонията на останалите континенти. Това не е моята визия за бъдеще. Благодаря. Има думата за 3 минути госпожа Ек. Is... Благодаря. От много месеци знаем, че Гърция се намира в доста тежко положение. Знаем, че еврото губи своята мощ и никой не може да се съмнява, че Европа е в сериозна криза. И то тъкмо като си мислихме, че се излизаме от кризата. Именно за това трябва сериозно да се захванем с въпроси като конкурентна способност, продуктивност и устойчиво економическо развитие. Вместо това, лидерите на Европа се карат за това на къде да тръгнат. Това не е подходящо. Необходими са ни реални действия и то сега. Необходими са ни ясни задължителни цели и нови прозрачни начини да се наблюдават управлението на финансите на всяка държава членка. Необходимо ни е приложение на пакта за стабилност и са ни необходими надежни цифри, върху които да основаваме решенията си. Подкрепата от структурните фондовете, фондове и другата европейска помощ трябва да бъде обвързана с справенето на правителството. Ако един малък е, селс, дребен селски стопанин направи една грешка от половин хектар, този дребен селски стопанин може да загуби цялата подкрепа, която получава от Европейския съюз. Това го казвам само за сравнение. И така. А, какви са мерките в, за Европа 20, 2020 година? Говорихме, че ни е необходим план Б но този план Б все още не съществува. Бяхме взели решение по един план, нова технология. Все още се оказа, оказва, че ни липсват 50% от финансирането за тези планове. Най-доброто за намаляване на емисиите от парникови газове е въвеждането на мерки за ефективна ефективност. Ами тази ефективност трябва да е в предните е, редици на нашите усилия. Тук е, е важно да действаме по въпросите, по които не действаме. А, като... И ни е необходим план за действие в областта на енергийната ефективност. Необходими са ни бързи влакове и интелигентна инфраструктура. Имаме средства за това. Необходима ни е Необходими са ни технически иновации и стратегии за борба с социалната изолация и за осигуряване на равнопоставеност между половете. Трябва да довършим онова, което сме започнали заедно. И съветът трябва да е по-смел и държавите членки да спрат да се заяждат една с друга. Давам думата на госпожа Хармс за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Мисля, че нещата вече тук копират до политическа провокация, а именно, че тази програма Европа 2020 е, се представя като е, изход от е, кризата. Би трябвало наистина да погледнем ролята на политиката до тук за регулиране на финансовите пазари и ако го направим честно, ще видим, че от месеци, от години обещаваме, е, че ще регулираме тези е, пазари, е, но сега само едни минимални е, стъпчици са предприяти в това отношение. Ето вижте, е, трябваше да се случи това с Гърция, за да видим в огледалото, да се видим в огледалото и да видим какво се е, е случило е, и че нещо е, подобно може да, стане, да се случи и на нашите граждани. Те спасиха банките, затегнаха коланите, сега обществените бюджети са претоварени именно поради тази мярка. Сега спасяваме Гърция, налага се, няма съмнение за това. И е, има, но има допълнителни е, предизвикателства пред е, бюджетите на много европейски държави. Банките пишат в черно и би трябвало да бъдем, да бъдем аплодирани за това, че помагаме на Гърция. Наистина в Европейския съюз трябва да е, е, има един пазар, който всъщност има пазар, който принадлежи на 27 държави, в който данък за финансовите транзакции или някакъв друг инструмент трябва така да е, е създаден, че да, да убие желанието на спекулантите да спекулират. Трябва да е един инструмент, който е, да, бъде, е, да гарантира справедливост. Тези, които печелят е, от кризата, които спекулират и играят с еврото, които да не бъдат, е, да не могат да играят е, с обществените бюджети, да не могат да, е, да получават средства от там. Това, този елемент ми липсва в документа, а именно препратката към глобалното регулиране. Колкото до климата, това е следващата важна тема за мен. Втората голяма тема, тя се свързва и с кризата. Наистина наистина тя се задълбочава също, защото до сега не са предприяти съответните мерки. Смятам, че малко преди този дебат стана ясно, че Кони Хедегард работи като картица в комисията и се опитва поне да, да, да, да постигнем минимум програмата на Европейския съюз. Но ако погледнем е, положението, ще видим нашите цели за е, повишаване на 30% е, или инструментите за е, търговията с емисии, тези е, толкова е, нашумяла е, мярка, ако е, не се е, качи прага, тогава е, няма да постигне нищо. Целите са ни твърде е, занижени убедени и е, можем е, години да продължим да дискутираме. Е, толкова години минаха, докато, докато, докато формулираме една цел, какво пък, колко време ще отнеме да тласнем нещата по пътя на, на устойчивостта. Господин Барозо, вашата комисия е задължи на хората, а именно как е, ще бъдат представени целите, е, в, е, с какви инструменти, с какви програми и проекти. Ето, госпожа Ека също спомена някои неща. Много име да се работи по тази програма още. Това, което имаме пред себе си в момента, според мен не е нещо, което Европейския парламент може да одобри. След Лисабон това е големия, голямото предизвикателство. Европа 2020 след провала на Лисабонската стратегия, тук ни чака следващата е, стратегия, е, следващия провал. Господин Камински, три минути. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że... Благодаря. Дами и господа, смятам, че председателят Барозо е на една от най-тежките е, позиции в целия Европейски е, съюз. Не само, че трябва да убеждава всички от лявата до дясната част на политическия спектър на своите предложения, но и трябва да решава най-трудните проблеми. На е, много е, странно ми е, че и днес в тази зала чувам предложения е, за справяне, които изискват да повтаряме своите грешки. 18 години от живота си съм прекарал в една страна, която се наричаше Народна република Полша, в която имаше Министерство на вътрешната търговия, а пък Полиците в магазините бяха празни. Вече 20 години това министерство не съществува и слава Богу вече има търговия в Польша. Така че съвсем ясно е, че а, не а, повече данъци, повече такси, повече регулация са решението на проблема. Смятам, че ролята на държавата е да прави фината настройка на пазарните механизми, а не да им се меси. И държавата трябва да работи по тази настройка изключително внимателно. Припомнете си как гласува парламента за директивата за услугите в предходния парламент, в предходния мандат. Спомнете си какво остана тук. А без услугите и без Европа на хората, услугите, капиталите, е, Европа нямаше да може да е конкурентно способна, така както е сега. В крайна сметка, ние самите е, се сблъскаме с твърде много, поставяме твърде много тежести върху предприемачите и те предпочитат да се изнесат. Затова нека да не забравяме е, голямата картина. Мисля, че е ясно, че в тази криза трябва да се подкрепи Гърция. И тук а, е, говоря не само като председател на консерваторите, но и като поляк. Трябва да покажем своята солидарност към Гърция. Това е ясно. И да не забравяме, че трябва да направим всичко, за да може Европа да се възроди от кризата, не само за да оцелеят европейските семейства, а за да има бъдеще Европа. Госпожа Цимер, мин, две минути и половина. Ако, е, като си мисля за тази точка е, от е, дневния ред и тази, предишната и тази, е, сякаш говорим за два паралелни свята. От нас е на Европейския съюз и държави като Гърция, Италия, Испания, Португалия, които се намират в абсолютна криза. Други държави като Германия, Франция пък блокират нещата. И от друга страна имаме Европейския съюз, за който се разработва една стратегия, което е основната е, предизвикателство и нищо друго с тази е, нова стратегия ще дефинираме нови цели и посока на движение на Европейския съюз и ще, е, ще е, въведем нови инструменти на място на тези, които не функционират. Би трябвало да определим много ясно компетенциите и тяхто разпределение между държавите членки и Европейския съюз или между еврозоната и държавите, които са извън еврозоната. Това са все въпроси, които, които, на които се натъкваме през последните години на които обаче няма отговори. Нищо не знаем какво ще излезе от Европейския съюз, защото много от дисонансите, на които се натъкваме, резонират в него какво ще стане с економическото управление, с Европейския валутен фонд. Това трябва да се движи паралелно с стратегията. А ние говорим непрекъснато за 2020 и за тази стратегия знаем, че процесът на земно решение ще отнеме време, ще трябва да направим анализ, оценка на въздействието, ще трябва да обвържем много по-здраво гражданските общества. Е, просто е, наистина е, трябва да гледаме с други очи на катастрофата. А сега господин Блум. Минута и половина. Did you call me, Yes. Sorry, I didn't hear you. Дадохте ми думата, госпожа председател. Извинявайте, не ви чух. Благодаря. Извинявам се че не ви чух. Много жалко, че господин Барозо избяга от пленарната зала, защото ще ще да научи доста от моето изказване. Съжалявам. че Европейския съюз е тръгнал посока към, Европе... към... Кът... по същата, същата посока като Съветския съюз, защото е корумпиран и некомпетентен като него. Ръководи се от някаква престъпна връзка между големия бизнес и е, дебелите бюрократи. Е, и е, сега всички се кланят на новия идол, който се нарича промени в климата. Когато се поиска референдум, се отказва. Британците бяха измамени. Само три партии има достъп до телевизионни дебати в моята страна, нещо, което се подпомага от BBC, една компания, която е известна със своята корупция и с това, че се подпомага и от Европейския съюз. По този начин вървим надолу. И е, е, кризата ще стигне и до тези северноевропейски страни, които в момента спасяват останалите. Само нашите деца и е, и за съжаление нашите деца и внуци ще трябва да се справят с руините. Давам думата на господин Обермайер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, значи е, интелигентно, устойчиво растеж, а, действия, реформи, чудесни думи е, се леят тук, но е, всичко това мен ме притеснява. Дали новата стратегия, за която се говори тук, е, е, ще има същата съдба, както предишните, е, регионите, е, общините, как ще гарантират успеха на тези реформи, как ще се осъществи санирането на националните бюджети. Много въпроси с малко отговори. Трябва да внимаваме много дали няма централистичните, едно централизирано европейско управление на економиката няма да се промъкне през задната врата е, е, трябва е, чувство за отговорност е, е от ключово значение тук. Някои държави членки не трябва да плащат е, разходите на други. Е, солидарност да, но чувство за отговорност също. е. Значи грешно е средствата да се диктуват от, от Брюксел. Това е грешния път. Благодаря. Сега другия е, оратор е, е господин Хермарк. Две минути. Благодаря много, госпожо председател. Мисля, че е важно да се говори за доброто управление. Защото е важно да има натиск върху всички нас за провеждане на необходимите реформи. Но нека да забравяме, че най-добрите принципи е, на доброто управление се състоят в това Европейския съюз да прави онова, което трябва да прави. А в тази връзка има някои недостатъци. Опасявам се, че пакта за стабилност и растеж е един от тези недостатъци. И нека да не забравяме, когато създаваме нови правила, че трябва да спазваме основните правила. Нека да посоча и някои други въпроси, що се отнася до финансовите пазари. Нека да говорим за финансовите пазари като част от економиката, а не като отделен от трасъл. защото никога няма да има инвестиции и нови работни места, ако разглеждаме финансовите пазари като отделен въпрос. Доста се притесних, когато установих, когато установих, че председателят на Базел 2 смята, че трябва да се намаляват капиталовите, да се увеличават капиталовите изисквания. На практика, увеличаването на капиталовите изисквания може да доведе до по-малко инвестиции. Това е обратното на онова, което ни е необходимо днес, особено сега, когато трябва да възродим доверието в банковата система. И така, ние имаме и своите задължения. Трябва да създадем економика на знанието. Колкото повече економиката се превръща в економика на знанието, толкова повече, по-малко действа вътрешния пазар. Защо? Ами защото Законодателството, регулиращо вътрешния пазар, бе създадено така, че да работи и за промишлеността, а не за економиката на знанието. Необходима ни е реформа, така че европейските институции да станат по-отворени, по-независими, по-европейски, отворени за студентите и работещи динамично в едно общество на знанието. Това е най-доброто управление за Европа, което можем да имаме. Благодаря, господин Хакмарк. Давам думата на госпожа Улфскок. Благодаря, господин, госпожо председател. Аз а, седа в ляво от центъра, когато става дума за политика. Ние социал-демократите поемаме отговорност за това. Разглеждаме положението в света като цяло. Разглеждаме положението в Гърция. Свидетели сме на нова обща стачка отчаяние, е, ужасно раздразнение от начина по който е, всъщност пазара ограбва хората. И тук е, наистина от, в центъра на всичко отново е Гърция, но кризата може да се окаже заразна. Опасност тегне над главите на много други. Малко са, малцина са държавите, които са безопасност. Това е нещо, което изисква от всички нас да запретнем ръкави и да се заемем с управление на кризите, с предотвратяване на кризите. Не, няма нужда да предприемаме, не можем да си позволим краткосрочни и късогледи решения и да не, след време да се възпламени отново пожара и да се превърне във всеобщ такъв. Би трябвало да продължим да решаваме проблемите, за да може да не предотвратим такъв дългосрочен ефект. На юнската среща на върха, и тук аз се присъединявам към преждеговорившия, е важно държавните регулители да дадат ясна насока за това, че Европа трябва да продължи да насърчава инвестициите, да намалява безработицата сред жени, мъже, млади и стари, наистина разочарована съм от това, че е, равните възможности въобще като проблем не са засегнати. Е, на, не бяха засегнати на последната среща е, на министрите. Трябва да търсим едно интелигентно, да се стремим да създадем едно общество, което има интелигентно отношение към климата. Е, всяка държава да има възможност да прави промени Комисията е, в лицето на госпожа Хедегар би трябвало да има е, влияние, за да може да промени политиката по климата, е, така че това да, да бъде осезаемо за Европа. Мисля, че това всъщност стана ясно от дебата в Канкун да припомня какво каза един американски професор. В САЩ не може да се регулира финансовият пазар, защото това не се прави е, за разлика от Европа. Е, имаме нужда от това, но не можем да го правим е, как, по начина, по който го правят в Европа в Европа свидетели и на това, че не можем да регу... в Европа се казва не можем да регулираме пазарите, защото в САЩ не го правят. Тоест много губят от това и малци на печеля. Трябва да имаме коража да направим промените в Европа сега. Господин Клин за минута и половина. Дами и господа, от моя опит знам, че стратегиите са толкова хубави, колкото и тяхното изпълнение. Тяхното изпълнение, когато има наблюдение и контрол. Комисията ни дължи един отговор. Ние преследваме цели, с които не можем да се идентифицираме. Ние не разбираме колко конкретни са тези цели и как могат да бъдат постигнати. Аз изходих от това, че в началото на а, разсъжденията а, съвет, Съюза е изправен пред а, финансова и економическа криза. Допълнение дойде и държ... кризата в държавния дълг на а, Гърция. Двете кризи промениха значително ситуацията. Не трябва само да оставаме с нашите намерения. Трябва да направим нещо през следващите 10 години. Ето защо трябва да засегнем няколко точки. Имаме нужда от пари в обращение, да знаем а, как, какво е нашето финансово поле на действие. Трябва да намерим а, и да разведим механизъм за справяне с кризата, за да не бъдем отново изхвърлени от пътя. Трябва да завършим вътрешния пазар. От пазара на господин Монти очаква много. Трябва също така да сме много убедителни и как ще следваме единната валутна политика. Да я допълним така, че да имаме е, обща данъчна и финансова политика. Трябва да е, видим как е, тези различия между държавите членки бъдат премахнати и да има конвергенция. Трябва да има добра енергийна политика, трябва да има една навигационна стрема, трябва да има единна ЖП мрежа. Благодаря ви, госпожа Толурен, за минута и половина. Е, Jeg vil starte med at sige, at arbejdet med den her 2020-strategi er rigtigt. С тази стратегия до 2020 година стана ясно колко важна е тя. Имаме нужда от сериозни размишления какво можем и искаме в бъдеще да постигнем в Европа. Трябва да се създаде една стратегия, която да показва какво очаква и е, хората в бъдеще, и какво трябва те да направят. Конкретни цели в най-важните сектори, за да постигнем една добра социална система в Европа. Това са топ темите за следващите 10 години. безработица сред младите хора в Европа е тревожна. Има много възможности, които да подкрепят младежите в тяхното търсене на работа. Срамно е, когато държавите членки и най-богатите региони на света не могат да предприемат мерки, за да се справят с бедността. Някои казват, че дефиницията, формировката не е наред, но трябва да кажем, че има, има технически аспекти, които не трябва да стоят на пътя ни. Има и други аргументи, разбира се, но сега вече имаме договор от Лисабон и тази възможност трябва да съществува. Трябва да имаме задължение положителен план за повишаване на заетостта, трябва да има създаване на зелени работни места, трябва да има мерки свързани с образованието и обучението с цел е, създаване на работни места. Трябва да се изготвят конкретни цели, за да създадем една зелена Европа с зелени работни места, за да може качеството и количеството да са а, на а, достатъчно високо ниво. Observe our timetable. Mr. Harbour, for one minute. Господин Харпер, за една минута трябва да спазваме. Господин председател, всъщност аз искам да кажа нещо за липсата на амбиция, която наблюдавам в тази стратегия 2020 на Европейския съюз. Начинът по който можем да използваме инструментите, с които разполагаме сега, единния пазар, ако трябва действително да се работи и да създаде тези нови работни места, за които мисли, че ставаше дума в предишното изказване, това е недостатъчно. И аз казах, господин председател, по време на съвета и комисаря слушаше, е, че ако искаме единния пазар и неговите постижения действително е, да е, започна да действат, е нещо много по-важно. И не е достатъчно е, да се каже това, което в момента предлага комисията. Това е една споделена авантюра между комисията и държавите членки. Ние в, вътреш... в комисията за вътрешен пазар гласувахме доклад с широко мнозинство за съвместно ясни действия за е, завършване на този единен пазар. Следващата седмица вие ще получите този доклад. Нека да видим какви парламентарни промени са необходими. Това, което искаме е акт за единния пазар, това да бъде ясна политическа цел. Завършването му да стане ясна политическа цел. Искаме обществените поръчки, е, които са инструмент, който не се използва достатъчно степен, е, за да се постигнат, например, зелени технологии. И това се се е, посочва в документа. Сега ние говорим за върховни цели, обаче не говорим за това, което в момента, е, с което в момента разполагаме. Благодаря ви, госпожа Фигюрейто, за е, минута и, два и половина. Благодаря, господин председател. Стратегията действително не отговаря на съществените проблеми, с които сме изправени в момента. Е, ние сме изправени пред економическа и социална катастрофа, е, до която ни беше наложена от свободните пазари и особено на гръцката економика. Е, така че по силата на Лисабонската стратегия, това, което се предлага, всъщност не се постига. Ние нямаме намаление на бедността, ние Дава се предимство на интересите на работодателите срещу интересите на трудещите се и социалните интереси. Нека да погледнем самите критерии на пакта за стабилност за прилагането на обществени услуги, например, както и финансови услуги, енергетика и преноса на енергия. Погледнете, какво нищо, какво, например, обществените поръчки създадоха като работни места. Повече от 23 хиляди са безработни. 5 милиона хора всъщност живеят при бедността, в условия на същинска бедност. Всъщност, економическия растеж ще бъде много нисък. Нека да погледнем какво става в останалата част на света. Безработица, лоши заплати, социално изключване. Естествено, че комисията за бюджета не е достатъчна, за да се постигне кохезия. Вижте какво става в Гърция. Време е да извлечем съответните полуки от това. Ние трябва да се насочим към социална стабилност, трябва да се престане с финансиализирането на економиката, трябва да се прилага пакта за стабилност. Е, Централно Европейската банка има е, друга е, задача. Задачата е да насърчава социалния прогрес. Благодаря, господин председател. Събрали сме се да разгледаме съдържанието на стратегия 2020, а в Днес в също, същия този момент работници, трудещи се в Атина, биват убивани. Кът ние сме на ръба на пропаста, а нашия дебат просто е една с, е, смешка в сравнение с, става, с, с станалото. Дори комисията не, не счете, че трябва да се да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 защото в крайна сметка ние сме изправени пред една драматична, огромна криза, която е последица от грешките, е, извършени до известна степен по силата на Лисабонската стратегия. Лисабонската стратегия сама по себе си беше провал. Казват, че Гърция е, е е особен случай. Надявам се, че е така, но боя се, че не е така. Аз след това ще, ще кажа, че Испания е особен случай, че че, че кризата на ипотечните кредити също е била особен случай и че тя е била една особена криза, която е твърдо ограничена във времето и пространството. Как, как и как искате да вървиме напред, след като Европейския съюз дори не е успял да помете своя собствен двор и дворовете на собствените си банки? Имат толкова много е, мърсотия и отпадък, който трябва да се отнеме и изчисти от европейските банки. Истинската стратегия трябва да почива на, на реалната економика, на малките и средни предприятия, на е, отговорностите, които да поемат едните и другите. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми колеги депутати. За сегашното ситуация не можем а, да предхвърлим отговорността на малките и средни предприятия или на земеделските стопани. Приложената економическа стратегия се отрази най-зле точно върху тези групи, които споменах. Интернационалните фирми искат да привлекат най-голяма част от печалбите за себе си. Ние имаме нужда от една стратегия, която се развива и концентрира на регионално и местно ниво. Имаме нужда от една добра стратегия. Партията Йобик иска мощта и властта на големите предприятия да бъде отнета. Нека Европа да е семейство на малките и средни предприятия. Да им дадем възможност на тях да спечелят а, а, техния дял. Господин Рой, господин председател, Председателството и представителя на комисията каза, че не трябва да се работи на а, мотото да работим а, без цел. Имаме нужда от една ясна стратегия. При този проект Европа до 2020 година трябва да така да преговаряме един с друг, че да постигнем конкретните цели. Има документ, който е изготвен с отделните съображения. Председателя на комисията каза, по време на Лисабонската стратегия най-големия проблем, който участниците ам, не са направили, а именно не, се, не са взели участие в изпълнението и не са се идентифицирали с тази стратегия. Ако е така, то при една нова стратегия трябва да си ам, дадем достатъчно време да можем спокойно да обсъждаме тези теми. Това е времето на финансовата криза, проблемите в Гърция и всеки ден тези проблеми се задълбочават. Ние тук в парламента позволяваме да ни нарежат каква посока да поемем. Графика трябва да бъде съставен много внимателно. Не трябва процедурата да бъде ускорявана, защото, както тук се говори, през юни ще бъдат прияти нещата и всичко поема в своята посока. Ако бързаме, няма да постигнем никакви промени. Имаме нужда от задълбочен анализ, а не повърхностни последствия както, става, както прави комисаря по околна среда. Говорят се е, за някакви проценти и намаляване на въглероден двуокис в размери на 30-40%. Като цяло трябва да се погледне ситуацията като цяло, трябва да се види какви изводи могат да бъдат е, направени, да се види какви изследвания могат да бъдат предприяти. Благодаря ви.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 представителите на комисията. Надявам се, че след вашите думи ще следват дела и че срещата на високо равнище през юни ще бъде доста по-различна от тази, която се състоя през март. Много съм загрижен, защото в съвета няма единодушие, съвета е разяждан от съмнения и това, и това води до голяма загриженост от нас страна. Е, целите, целите изразени в цифри са мъгляви, не можем да ги достигнем. Не знам дали Испанското председателство ще успее да разреши всичките тези проблеми и да отблъсне всички съмнения, защото в момента ние сме изправени пред огромни предизвикателства. Какво искаме? Повече Европа или по-малко Европа? Това е в основата на стратегията 20, 20, 2020 а, ще бъдем разединени или единни след а, 10 години. Едни искат а, да разрешат а, економически и социални проблеми, други искат да се върнат към национализма, срещу който се борихме през последните години. Така че каква е нашата цел да генерираме повече богатства, благосъстояние, да овладееме пазарите? Мисля, че е, кризата, пред която сме изправени, е не защото имаше е, много Европа и много регламенти. Не, мисля, че точно обратното. Основните ни цел трябва да, да, да, да останат борбата срещу бедността е, и, е, благо, и растежа. Вашата програма обаче трябва да бъде програма на гражданите, да отразява загрижеността на гражданите, а не да бъде програмата на технократите и спекулантите. Благодаря, господин председател. Това е един въпрос, който засяга всички от нас, дори и държавите извън Европейския съюз. Цяла Европа трябва да действа съвместно. Ето защо е много тъжно, че много от държавите не можеха да присъстват. Имаме еднаква съдба тук в Европа. Контролът на финансовите пазари трябва да бъде засилен. Имаме нужда от едно по-строго законодателство. Казвам го като либерал. Трябва да има балансиран подход и трябва да има координация на глобално ниво. Трябва да се действа, когато е необходимо, но не трябва да изпадаме в паника. Трябва да, да разсъждаваме трезво, за да можем да поощрим економическия растеж. Господин председател, няма ако е, сравниме Европейския съюз с Съветския съюз, всички онези, които, които страдаха, е, всички, които умряха, трябва да получат вашите извинения, господин председател. Благодаря ви. Аз съм абсолютно съгласен с вас. Следващия е господин Бокрус една минута. Когато испански мистер председател Хосе Луис Родригес Запатеро откри испанското председателство в Страсбург, е, той е, произнесе реч за Европа 2020, без да спомене с една дума защо, мили Боже, Лисабонската стратегия се провели. И за това аз ви питам е, как изобщо е възможно да се направи анализ и да се из... представи някаква нова стратегия, без да се подложи на анализ за провала на предишната. Аз е, е, имам възможност да повторя въпроса си, защото във вашия документ няма и дума за причината за този провал. Затова, ако обичате, господин Гарига, ако не, можете ли да отговорите на въпроса ми, защо е възможно и как е възможно да се поставят е, нови, много амбициозни цели, е, без да се направят анализи, е, без да се подложи на анализ провала на предишната Лисабонска стратегия. Сега господин Бион за една минута. Господин председател, аз мисля, че съветът и комисията трябва да направят ясен избор, да изберат демокрацията и да вземат решения, въз основа на които за 10 години да бъдат поставени някакви цели. Министър, е, е, председателя в Холандия си подава оставката и не иска да взима решение от сега за след 10 години да се постигне някакъв процент на заетост. Обаче искам да ви попитам какво значи заетост, защото има хора, които работят, а са бедни. Е, как може комисията да предложи бюджет за до година при положение, че растежа е 5,3%, докато в Европа 2020 се говори за економии? вътрешния пазар. Ние по-социален пазар ли искаме? Обществените поръчки е, ще бъдат ли е, е, възлагани въз основа на социалната справедливост? После борбата срещу бедността. Съвета залага само на економическия растеж. През последните години въз основа на този растеж бяха увеличени заплатите на директорите, докато бедните стават все по-бедни. Как смятате да се вземете с този проблем? сеньора, госпожа Пепото, за една минута. А, въпросът за заетостта е толкова важен, че е, трябва да реагираме и да закриляме. Да реагираме, за да се справим с реалните проблеми, пред които са изправени гражданите на европейските страни и да се постави връзка между професионалното обучение и изискванията на пазара на място, е, като се насърчават е, занаятите. Стратегията 2020 трябва трябва да бъде синергия между интересите на промишлеността и на трудещите се. Пазарът на труда с флекс сигурността, гъвкавата сигурност, ще даде възможност да се отговори на различните потребности на пазара. Най-важното е да се намери на работа за тези, които са я загубили. Освен това, трябва е, е, миграционната политика да се е, основава на реалните потребности на иммигрантите. В Италия има 3 милиона безработни, Следователно, за следващите години трябва да се спре миграцията. Трябва да сме конкретни, смели и децентрализирани. Господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Устойчивото економическо, устойчиви економически растеж изисква големи инвестиции и последователност, включително и в транспортния отрасъл. Това е около 10% от бюджета и 10 милиона работни места в Европейския съвет. Така че аз приканвам комисията, когато определя приоритетите на стратегия 2020, да вземе предвид и този отрасъл. Като наблегне на така нареченият зелен транспорт интели, интели, интелигентни системи за управление на е, движението по пътищата и така като същевременно от една страна се, защ... се опази околната среда, от друга страна се осигури сигурността и безопасността на пътницата. Нека да спомена обаче и следното. Е, трябва също така да, да, да, да ускориме а, е, управлението на единното небе, както и ефективността на железопътния транспорт е, и на комбинирания транспорт. А, трябва да при, прилагаме всички различни а, модули на интероперативността защо можем да осигуриме мобилност на нашите граждани. Мобилността трябва да бъде в сърцевината на стратегията за 2020 година. Е, укрепването на е, транспортния сектор ще бъде ключов елемент за създаване на работни места и за растеж. Благодаря ви. Госпожа Подимата. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искала като гъркиня да израза своята скръп относно трагичните събития, които се случиха в моята страна. Три, трима души бяха убити, когато едни екстремисти са взели участие и са се инфилтрирали в една мирна демонстрация. Наистина трудно е човек да повярва как е станало това нещо в Гърция, но това, това означава, че ние трябва да поемеме своята отговорност, да бъдеме солидарност и е, да изрази, да помогнем на гръцкия народ, който в момента минава пред, през много трудни препятствия. В утре е, в е, някои ще се възползват от тези трагични събития и ще кажат, че положението е нестабилно, че гърците няма да могат е, да изпълнат трудните условия, които са залегнали в споразумението, защото след не споразумението в неделя и имаше много коментари. Казаха се, че няма да могат да се приложат мерките, че някои слухове казаха, че най-вероятно Гърция ще трябва да се оттегли от еврозоната. Е, и че е, в крайна сметка тази криза ще се разпространи в Испания и Португалия и така нататък. Колеги, ние в момента разглеждаме бъдещето, стратегията 2020. Какво ще стане в бъдеще и национал... какво ще стане с нашите е, национални економики, щом зависиме толкова много от международната економика, агенциите за кредита на рейтинг им диктуват условията, дори когато грешат и налагат по някакъв начин условия на европейските държави. Благодаря ви. През последните две години е, ние наблюдаваме най-сериозната световна економическа криза. Ето защо е много важно да насочим нашите усилия е, към конкурентоспособност и за да подкрепяме потенциала за растеж Целта ни е да бъдем реалисти и затова съвместно с държавите членки ние трябва да преследваме определени цели, защото целите, които държавите членки си поставят, са съобразени с нуждите на тези държави. И нашите цели трябва да бъдат разделени съобразно националните потребности. Аз бих предложила санкции за страните, които които не прилагат стратегията 2020, както и стимули за тези, които я прилагат. По този начин ще се получи съвместимост между целите и стратегията. Но едновременно с това ние трябва да имаме предвид, че политиката за кохезия е много важно за нашите цели. Ние трябва да съблюдаваме предложенията на комисията, като например предложения за автоматично суспендиране на структурните фондове в случай на дефицит е нереалистично защото ние искаме да намалим разликите между държавите членки. Сега господин Влас има думата за една минута. Европейският съюз е, е като население е, е най-голямата най геополитическа цялост в света и а, е, нашите а, е, държави а, е, могат да развиват а, и иновации, и износ, обаче а, ние трябва да имаме предвид каква е конкуренцията от Съединените щати, Китай, Индия и Бразилия. Трябва да сме скромни и мисля, че нашата стратегия трябва да бъде насочена към економически растеж, заетост и а, социалните въпроси и околната среда не трябва да отклоняват внимание вниманието ни от тези основни цели. Едновременно с това ние трябва да имаме предвид, че умния и устойчив растеж в държавите членки, регионите, както и на място, не може без местна инфраструктура, транспорт и околна среда е, и съответната и инфраструктура. Стратегията 2020 не покрива достатъчно това. Е, отговаря ли на потребностите от постоянни инвестиции в инфраструктурите в регионите, които са по-малко развити от останалите? Господин Хигес, една минута. E Европейската комисия е избрала за Европейския съюз 2020 за неолибералния капитализъм и системата на пазара. С други думи, точно същите фактори, които е, потопиха света в сегашния хаос и показва, че комисията и европейското ръководство е, всъщност са отговорни за кризата, е, за спекулаторите и акулите на финансовия пазар. И съответно работниците и пенсионерите е, трябва да бъдат е, изключително много намалени, защото финансовите пазари са ненаситни. Е, и инвестиционните банки и хедж фондовете в крайна сметка се стремят към възможно най-големи печалби и съвсем съзнателно създават финансирана нестабилност и експлуатират и карат хората да кървят. Това е стратегията на 2020. Господин Баросо трябва да поема своята отговорност. И борбата на работническата класа в Гърция трябва да бъде подкрепена от работниците по целия свят и не трябва да има е, банки, а да има устойчива подкрепа на работниците и тази система трябва да бъде заменена с демократичния социализъм и реално хуманно общество, създадено по силата на 2020. Сега господин Башка за една минута. Дами и господа, разполагаме с документи, които обаче, когато ги разглеждаме внимателно, ни, на, ми напомнят петгодишните планове в бившите социалистически страни. Нови амбициозни цели са подставени, се поставяха в тези планове, хората си казваха е, нещата ще тръгнат добре и още веднъж нещата не тръгваха добре. Европа се бори въпреки че в сравнение с Китай и Индия нашето население е много по-образовано, но ние сме на опашката, ние закъсняваме. Европейския съвет и Европейската комисия трябва да, да създадат нови е, нови служби, нови структури, защото има десетки, стотици хиляди млади хора, които биха могли да бъдат е, новатори, а те в момента седат в едни е, прашни кантори и погубват своите възможности нещата могат да тръгнат по-добре, когато се упростат правилата, когато се намали бремето за предприемачите, когато се насърчи предприемачеството, новаторството и творчеството. Благодаря ви. Следващия господин Карас. Господин председател, дами и господа. Общност на Европа и един съюз който се радва на голямо доверие, социална кохезия, устойчива конкурентоспособност. Това са нашите цели. Европа 2020 не е нашата цел. Това трябва да е един инструмент, с който да постигнем целите. Това трябва да стане нашата Шуманска декларация на 2010 година. Декларацията на Шуман, която беше обявена през 1950 година. Стратегията не трябва да е само цел и а, която не обхваща актуалните проблеми. Европа 2020 трябва да доведе и да стане един устойчив инструмент, който да е отговор на кризата. Трябва да има, е, е, това трябва да е един проект, който да съдържа санкции и корекции. Европа 2020 трябва да обхваща конкретни проекти за заето, за конкурентоспособност, за научно-изследователска дейност. Имаме нужда от силна подкрепа във всички държави членки. Трябва да имаме една основа, една изходна точка за по-нататъчното развитие в Европа, да знаем точно за какво използваме финансовите средства. Трябва да има проверка на състоянието. Трябва да има национални бюджети, които да включват социална политика, устойчива економика, цялостна, цялостна подкрепа на целите, предложени от Оли Рен. Стратегията трябва да е отговор на а, национализма, протекционизма, който цари в някои държави членки нека ам, ам, валутния съюз и економическия съюз да ги обединим и а, да ги засилим. Това е нещо, от което имаме нужда нито повече, нито по-малко. Господин Коферати за две минути. Благодаря ви, господин председател. Наистина Искам да ви кажа, че съм загрижен. Много, много съм загрижен какво ще стане на срещата на висока равнище през е, юни. Като ви слушам, просто не виждам какво ще се промени. Като че, като, имам чувство, че съвета пак ще излезе с препоръки. Предишните препоръки бяха много разоч... разочароващи. Там бе направена критика на а, недостатъците на, Лисаб... на Лисабонската а, стратегия и се каза, че има някои пропуски в културно-социалната област. Това наистина е много разочароващо. Ние в момента сме изправени пред една невиждана криза. Също Същевременно на нас ни е представен един списък от 10 пункта или 10 а, 10 проблеми, 10 пункта, които нямат нищо общо помежду си, които не са свързани на нас. Ни, няма приоритети, няма ем, няма нищо свързано с социалното сближаване, защото без социално сближение никоя страна не, не може да просъществува, защото е, страните ще бъдат изправени и ще бъдат раздирани от конфликти, които няма да им позволят да бъдат достатъчно конкурентоспособни. Така че на нас, на нас са ни необходими точно определени цели, цели изразени в цифри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 Само ако сме единни и създадеме тази стратегия, Европа ще е конкурентоспособна след излизането от кризата. И още нещо. Амбициозни цели могат да се постигнат, ако има политическа воля. Но държавите членки като че ли си затварят очите. И лошото, катастрофалното управление на гръцката криза го доказва още веднъж. Господин председател, господин комисар, аз съм от държава членка, където имаше централно планирана економическа система. Аз бях на 29 години тогава. Имаше петилетка след петилетка, петилетен план след петилетен план. Е, извинете ме, че съм така прекалено раздразнителен и чувствителен на тези е, петилетки, но имам чувство, четейки стратегия 2020, че, че имам един петилетен план. Нека не забравяме какво става днес в Гърция, какво става в цяла Европа. Аз проследявам деб, деб, дебота много отблизо. Аз съм за повече Европа, повече е, децентрализация и да, аз мисля, че тук сега в момента имаме нужда от по-малко централизиране, имаме повече нужда от пазарите, от, по-малко по пазарни меха, механизми, защото а, кризата, която се развихра в момента в еврозоната, извън еврозоната, в Съединените щати и в останалата част от света, това е един пример от провала, проистичайки от намесата на държавата. Господин Декасти Ювера, господин. Благодаря, господин председател. А, много колеги си зададоха въпроса защо Лисабонската програма се оказа неуспех и защо първо не подложихме на анализ този провал а, преди да тръгнем напред. Според мен един, една от причините е, че тази програма не се приложи до край. по-скоро беше някаква икона в мехур и така или иначе не се приложи на практика. От една страна имахме теория, Лисабонската програма, на която се позоваваха всички, а от друга страна беше практиката, която нямаше нищо общо с теорията. И е, е, заради това, е, според мен, е, Стратегия 2020, изхождайки от този опит, трябва да бъде нова програма, която ще може да се приложи само ако има категоричен ангажимент е, от всички институции както политическите институции в Европейския съюз, така и националните политически институции. Този ангажимента трябва е, да бъде контролируем, да може да се оценява възоснова на данни, които ще се подават е, и възоснова на които ще може да се реагира незабавно, е, когато се установи, че ангажиментите не се изпълняват, за да се избегне следващ неуспех и да не се окажем в някакви крайни ситуации. Или ние всички сме убедени, е, че ни е необходим този инструмент, за да вървим напред, или е, много бързо ще се окажем в ситуация подобна на настоящата. Благодаря ви, казва е, председателя. Йолайнен има думата. Благодаря, господин председателю. Лисабонската стратегия и нейното мо- мо- мото беше конкурентоспособност. Тя беше на економическа стратегия, която отчасти претърпя на успех. Аз съм щастлив, че заглавието сега на Европа 2020 година е устойчивост. Това е правилният път, по който трябва да се отправим. Това предоставя по-добър баланс между економическите, социалните и екологичните аспекти и нужди. Устойчивостта има а, този ущърп, че е прекалено общ и може да се окаже, че е един празен балон. Трябва да навлезем в конкретика, така че да можем да приложим всички тези цели на практика. Ефективно използване на ресурсите, това е правилно енергоисточните се изчерпват, но целите липсват, инструментите липсват. Как да стигнем до едно ефективно използване на ресурсите? Както в производството, така и в потреблението липсват тези цели. Иска ми се през юни да станем по-конкретни и да знаем това, а, ясно какво прави комисията, какво трябва да прави парламент, какво трябва да правят държавите членки. Капитала на околната среда трябва да се вземе предвид при това ефективно използване на ресурсите. Да имаме предвид, че водата и почвите също са природни ресурси. биоразнообразието и стратегията свързана с него също претърпя на успех. Така че в тази стратегия трябва да бъде включено и биоразнообразието до 2020 година. Аз мисля, че а, трябва от 20 до 30% да увеличим стоеността на намаляване на въглеродните емисии, за да постигнем енергийна ефективност. Още много а, са бледи и неизпълними тези цели. Благодаря ви, господин Пилтровски. Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, Европа 2020 е, по своето същество е идеологически документ. Е, целите са благородни. Целите са благородни да има повече високо квалифицирани младежи, като се използват те за изобретение и рационализации. Обаче няма санкции за тези, които не постигат тези цели. Нека да не забравяме, че много хора не забелязаха кризата в Гърция, може би утре и кризата в Португалия и Испания. И по този начин да доведат до криза в еврозоната, а може би и до Европейски съюз. Ние сме в критически момент за Европейски съюз. Говори се за намаление не с 30% на въглеродния двуокис. Е, това е, просто ще задуши економиките в Централна и Източна Европа, включително и в Полша. Е, политиката за кохезия също ни безпокои. Стратегията по 2020 е един изцяло социологически проект и мисля, че ще навредим, ако продължим да вървим по пътя на Лисабонската стратегия всяка стратегия, за да бъде ефективна, трябва да има цели между целите и налични инструментариум. И в момента, нека да видим какви са инструментите за стратегията 2020. Най-важното са регламента за вътрешния пазар, с който се стимулира економическият динамика и се динамизира социалния ангажимент и насърчава социалната интеграция. И аз подкрепям казаното от Малкъм Хармър. После инвестиции в инфраструктура, в транспорт, телекомуникации. Е, Необходими ни са капиталови инвестиции, е, да има по-голямо партньорство между частния и партньорството. Е, трябва да се насърчава частно, публично-частното партньорство. Европейските институции трябва да бъдат засилени, за да се преодолеят бариерите, които се издигат от националните дефицити. И това трябва да става през европейския бюджет. Доколкото европейските цели са хоризонтални, а не отраслови, тази стратегия трябва да се основава на интегриран подход, за да има едновременно финансови и економически инструменти и трябва нашата економика да се открие към глобалната конкуренция, трябва да се координират националните разходи е, чрез общи е, системи за координиране. Този механизъм се подобрява, обаче е, едва ли ще ни доведе до съвместните цели по 2020 и едва ли ще бъде инструмент за подкрепа. Е, трябва да се види какви ценности могат да се развиват в Европейския съюз, без да се потронва конкурентоспособността. Тези инструменти е, трябва е, да не, се, да не водят до интервенции в традиционен отрасъл, защото това ще намали е, съответно привлекателността на Европейския съюз и ще намали растежа. Трябва да целим растеж и заетост. Няма друг избор. Господин председател, скъпи колеги, економическата, социална и финансова криза, с която се сблъскваме, е безпредседента. Последваха огромни социални чу... проблеми и Гърция е само един красноречив пример за това. Непрекъснато се увеличава броя на безработните, те са милиони в Европа, така че отговорът трябва да бъде политически отговорен, координиран, да вземем мерки, които да бъдат в унисон с новите новия начин на растение. Ние сме изправени пред огромни предизвикателства, но боя се, че отговора не е на висота. Това го видяхме и на, последната среща на високо равнище. Нямаше воля, нямаше амбиции. И това въобще не ме очудва. Имам чувство, че няма, няма послед, последователност в политиката на различните комисари, няма е, сближаване, няма е, последователност нито в областта на селското стопанство, на околната среда. Същото въжи и за външната политика и разминаването с различните политики в областта на търговията. Бихме искали търговията да бъде един истински инструмент за растеж, за борба срещу бедността и е, за е, увеличаване на работните времена, да, бъде, да, се, да се намаляват е, разходите, да се увеличават е, доходите и да има облегчение на социалните и фискални е, правила. Не можем да продължаваме с е, тези социални казуси, с които се сблъскваме всеки един ден. Трябва да, да вдъхнем нов, е, нов, нов дух, нов устрем в общностната структура и да превърнем Европа в пример не само за нас, за нашите граждани, но и за целия свят. Това е посланието на нас, социалистите и демократите, господин Зебер. Благодаря, господин председател. Чуваме коментари от различни политици в дясно и ляво. Те не играят никаква роля тук в парламента, особено да говорят за укрепване на економическите сили. Ако направим едно сравнение с стратегията от 2020 година и се сравнява тази стратегия с петилетката, значи това не е удачно, моля ви, прочетете историята и ще видите, че това не е правилно. Ако погледнем тук отляво, които седят до нас, и които казват, че Европа трябва да се върне малко с комунистичес... в комунистическо време. Знаем какви са последиците от комунизма. Става въпрос тук да дадем на нашите граждани един живот, едно благополучие, едно образование и други обществени услуги, които да се възползват. Трябва да помислим как можем по най-добрия начин да използваме наличните ресурси. Става въпрос за планиране. Всяко семейство, всяка община а, обмисля какво да прави с, с своите средства, за да направи стъпка напред. Това трябва да направим и ние. До сега това беше една а, пазарна економика с граници и тя имаше възможност този пазар имаше възможност да предоставя съответните услуги дългосрочно. Трябва да видим как да организираме пазарната економика в Европа. Трябва да помислим как този пазар да, да служи на хората. Не става за конкурентоспособността сама по себе си. Европа, да, трябва да е конкурентоспособна, така че да се предоставят съответните услуги на гражданите. За тази дискусия става въпрос. Някои от колегите подчертаха подробностите и смятам, че а, искам да кажа на колегите от ляво и от дясно да прочитат историята и да внимават какво говорят. Госпожа Тикао. Председател, днес безработицата е повече от 10% в Европейския съюз, като 20% от безработните са млади хора. Тази година 1 май беше неделя. 23 милиона са безработните в Европа. Така че, ако искаме да създаваме работни места, трябва да помислиме къде трябва да инвестираме, за да можем да предоставиме на младите хора възможност да изградят един достоен и да живеят един достоен живот и трябва да се инвестира в, е, в храните, в биогоривата, в, е, в транспорта и в много други отрасли. Европейския съюз е, има нужда от високоскоростни влакове, да модернизираме и, и реконструираме летища, пътища, пристанища. Европейския съюз трябва да инвестира приоритетно в транспортните енергийните инфраструктури на източна Европа, защото само тогава ще има един ефективен общ единен пазар. Е, вярно, че са необходими ресурси, но тези ресурси ще генерират приходи за националните е, бюджети. Е, инвестициите в е, енергетиката, възобновяемите източници на енергия и биогоривата също ще генерират е, нови приходи и същевременно ще, ще дадат възможност за създаване на 2 милиона и 700 хиляди работни места. Същевременно обаче виждаме, че е, не се освояват средствата по плана за възстановяване, за економическо възстановяване. Е, още е, е, и бих искал в заключение, господин председател, да, по, да, да поискам от комисията и а, съвета да създадат един инструмент, който да бъде а, подобен на инструмента за а, приспособяване, за да се спомогне излизането от кризата. Благодаря. Уважаеми колеги, всички знаем, че пред нас стои една висока цел стратегията Европа 2020 година. По този начин ще бъдат подготвени държавите членки за излизането от кризата, а и ще им дадат по-добра конкурентоспособност, дори и в глобален мащаб. Това означава, че ние искаме да гарантираме един по-висок жизнен стандарт за нашите граждани в краткосрочен пазар. Искам да се спра на няколко неща. Всъщност основата за постигането на тези цели е стратегията до 2020 година при залагането на тези цели трябва да сме реалистични, те трябва да бъдат изпълними, но в същото време трябва да имаме предвид е, отделните различия в е, съответните държави и членки. Бедността в България означава едно, е, в Великобритания нещо друго. Заплащането също варира Например, заплащането на академиците трябва да бъде увеличено с 40%. Що се отнася до специализираното обучение, е нещо, което също трябва да бъде включено. На второ място, тази стратегия трябва да поощрява вътрешната кохезия и сближаване. Трябва да засилим е, сектори, които да са пионерите в посока постигане на целите трябва да се уеднаквят економическите различия върху държавите членки, Ни трябва да се концентрираме върху тези, тези различия. Без вътрешна кохезия няма външна конкурентоспособност. способност изостаналите региони трябва също да бъдат взети предвид. Те означават нови пазари, ново търсене, потенциал за иновации. В тези региони трябва да бъдат заложени рамки, за да могат и те самите да се облагодетелстват от вътрешния пазар. Трябва да сме самостоятелни, трябва да имаме самостоятелна конкурентоспособност и да намери място за тази нова стратегия. Госпожа Миколуене. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šiandien kalbame apie tai. Благодаря ви, господин председател. Днес говорим какво ще бъде бъдещето на Европейския съюз след 10 години? Днес безработицата сред младите е огромният проблем, пред който е изправен Европейския съюз. Можем да кажем, че те до известна степен ще бъдат загубеното поколение на новите времена образованието, обучението са много важни елементи. Когато говорим за това, ние обикновено ги, ги разглеждаме по-отделно, а някак си не ги включваме в една глобална стратегия. Стратег, в, като четах стратегията 2020 година, си казах, това ще остане само на хартия, ако ние не успеем да, да включим младите хора, ако не са те тези, които ще я прилагат за да, да могат млади и младите хора да използват своите познания и своите умения, за да създадат бъдещето и стратегията на бъдещето. Затова нека да, да, да подпомогнем и да подкрепим създаването на така наречените зелени работни места, зелена заетост, която да включва предимно млади хора в секторите на транспорта, промишлеността и така нататък. Второ, опазването на околната среда и е, привличане на вниманието върху това. По, по този, по този начин ние ще привлечем младите хора, като ги включим активно в така наречената зелена економика. Искам да чуя по-малко скептицизъм, бих искал повече оптимизъм, бих, искал повече, бих искала повече и нови идеи. Благодаря ви. Имам 19 души, които искат да се изкажат в рамките на процедурата за привличане на внимание, така че ще бъда много строг с времето. Господин Лухан, една минута. Много ви моля обаче не повече от една минута. Господин председател, уважаеми колеги, аз съм убеден, че Европа 2020 ще бъде по-силна и по-изобретателна. Аз мисля, че ние ще преодолеем кризата, защото имаме огромен потенциал като работна сила, която е изобретателна и, и също така, защото имаме много големи ресурси. Аз високо оценявам усилията на комисията, но все пак исках да спомена политиката за кохезия и да изразя своята недовлетвореност от това, че пътя очертан от Лисабонската стратегия е променен. Социалната и местната кохезия е, предполага и нещо повече от е, е, умен растеж. Нашите граждани продължават да твърдят, че им трябват инвестиции в инфраструктура, достъп до услугите и развитие на всички райони, независимо от това колко отдалечени са. Ето защо през 2007-2013 видяхме колко е важно значението на инфраструктурата и подкрепваме конкуренцията на отдалечените райони. Това е много важно за економическия растеж. Е, госпожа Рапти за една минута има думата. Ευχαριστώ кирия проедре. Благодаря, господин председател. Искам първо да изкажа моята съпричастност към смърт моята съпричастност и съболезнования за смъртта на тримата гръцки протестиращи, които са починали по време на демонстрация. На следващо място Искам да ви помоля да имате предвид, че закъснялата реакция страна на Европа подкопава целите заложени в рамките на стратегията. Ние искаме намаляване на бедността, но с мерките отправени към Гърция няма да бъде допринесено за постигане на тези цели. 40% от завършващите университета няма да намерят работни места. Това трябва да имате предвид, госпожа Шредер. Благодаря, господин председателю. Господин Барозо спомена действия, които а, трябва да предприемем във връзка с стратегията 2020, но след това си тръгна всъщност действия липсва дори от негова страна. Ето защо ние благодарим на ам, председателя на Испанския съвет, че е тук и че той остана тук. Трябва да има действия в рамките на Европа 2020 година. Трябва да използваме устойчивото развитие, за да ам, изчерпим зеления потенциал за създаване на заедост. В тази връзка трябва да се вземе предвид и трансформацията, да се вземат предвид правата на работещите. Трябва да има допълнително обучение и преквалификация. Знам, че Испанското председателство работи в тази насока и аз ги подкрепям техните инициативи, които ще се случат още през тази година. Господин Бостърнал за една минута. Благодаря, господин председател. В момента обсъждаме Европа 2020 след 10 години, но все пак трябва да знаем какво ще стане през последните 10 часа и какво се случи в Гърция. Аз искам съболезнования на близките, на тези, които са загинали днес. Независимо от това, обаче аз искам да предотвърдя, че тук в парламента трябва да има предвид ситуацията в еврозоната и пред какви проблеми сме изправени. Време този парламент парламент, комисията и съвета е, да е, признаят, че еврозоната е, се просто взриви и вече не работи. Виждаме бедността в Гърция. Преди да бъдат загубени повече животи, ние трябва да видим каква е ситуацията в еврозоната и да признаем, че еврозоната се самовзриви. Господин Борис има думата. Благодаря, господин председател. Европейската економика продължава да бъде най-силната економика. Независимо от това, обаче, нашето Елдорадо не е вечно. Кризата и събитията в Гърция показаха е, нашите слабости, от които ние трябва да извлечем съответните полуки. Ние трябва да бъдем амбициозни и решими, е, когато прилагаме е, наследника на Лисабонската стратегия но ние трябва да сме сигурни, че за бъдеще е, хората е, трябва да имат е, същия жизнен стандарт. Аз далеч не съм сигурен, че целите е, в е, областта на висшето образование са постижими, когато 30% от гражданите на Европейския съюз изобщо не притежават никаква квалификация. Трябва да бъдем е, бързи и решителни. Целият Европейски съюз и институцията трябва да са решителни, за да постигнат целите в образованието. Благодаря ви, господин е, председател. Наистина е срамно, че председателя на комисията ни напусна. Предполагам, че има важна работа, но мисля, че стратегията 2020 година е най-важният стратегически документ, който разглеждаме в момента. Едва ли има нещо по-важно от това? Боя се, че тази стратегия не, е, не, не получава подкрепата на Европейския парламент. Положението в Европа е критично, а документа не отразява точно е, кризата, с която се сблъскваме. Стратегията трябва да е, защитава онези, които са най-уязвими. Е, хората живееха вече трудно преди кризата а, и сега трябва да се справиме и да търсим вина у нези, които са отговорни за кризата. Е, ние трябва да се бориме срещу а, бед, бедността и социалното изключване. Това трябва да бъде в, в, в сърцевината на тази стратегия. Това трябва да бъде нашата работа. Господин председателю, стратегията, свързана с бъдещето на Европа, беше ориентирана към две цели. Тези две цели са несъвместими трябва да се направи избор между едната или другата. Глобализация, конкурентоспособността са поставени на първо място от една страна и от друга страна е устойчивостта. Ние знаем, че форсирането на глобализацията ще има негативно въздействие върху околната среда. Тук въобще не става въпрос за устойчивост можем да говорим с устойчивост в социален смисъл. Малките и средни предприятия няма да могат да удържат на тази конкурентоспособност. Тези предприятия отпадат от пазара, обедняват. Това не трябва да е целта, която искаме да постигнем с социалната устойчивост. Ето защо трябва да набрегнем на устойчивостта. Господин Лопес Гаридо, за да обобщи дискусиите и някои от въпросите. Благодаря ви, господин председател. В началото бих искал да отговоря на въпроса, който ми беше зададен е, направо от господин Бокрос. Господин Коферати също зададе въпрос е, в тази посока. Той не е в залата. Госпожа Кастилио също е, отсъства. Защо Лисабонската стратегия се провали? Господин Бокрос зададе този въпрос и той е тук, в залата. Безспорно има няколко причини за този неуспех. Е, би било е, самонадеяно от моя страна, ако искам да дам прекалено упростен отговор. Ще се опитам да разгледам заедно с вас някои от причините. Е, според мен липсата на успех на Лисабонската стратегия се дължи основно на факта, че Европейският съюз, който можа да се произнесе за единен пазар, за единна валута, не можа да каже да на економическия съюз а договор от Мастрихт говори за валутен съюз и за економически съюз. Ние обаче е, се ограничихме само с валутния съюз. Затова стратегията 2020 трябва да очертае нов етап за Европейския съюз по пътя към същински економически съюз, което означава економическо и социално управление на този Европейски съюз. Основен елемент на този економически съюз е стратегията за растеж и е, създаването на е, качествени работни места. Това е, е съществото на днешната дискусия, която е много богата и много интересна. Дискусията е с ново измерение, поне е, в съпоставка с Лисабонската стратегия. Е, вие говорите за социалното измерение. Е, няколко депутата говориха за него. Борбата с промените в климата, което е ново измерение. И тук съм напълно съгласен с казаното от госпожа Шротер. Независимо от това обаче, на нас необходима стратегия за економически растеж, за създаване на работни места, на качествени работни места. Това е необходимо също за създаването на економически съюз. Отговарям на въпроса на госпожа Хапс, също отсъства от залата. Комисаря Оли Рен ще се изкаже след мен. Е, той работи по мерки за координиране на економическата политика, политиката на заетостта и социалната политика. До сега такава координация не се е осъществила в Европейския съюз в рамките на Лисабонската стратегия. А член 5 от Лисабонския договор задължават държавите членки е, да координират економическата си политика и политиката си по заетостта. Освен това, ако желаят, а е, предполагам, че трябва да го желаят, те трябва да координират и социалната си политика. Значи, освен стратегия за растеж и създаване на работни места, освен економическа политика и политика за заетостта, ни е необходим и европейския надзор на финансовите пазари. Е, това е прословутия пакет, за който говорих току-що. Господин Фарховщад взе отношение. Радвам се, че той каза това, което каза и се надявам, че Европейския парламент ще гласува възможно най-бързо е, пакета за финансов надзор. Господин Баросто е, говори за този пакет. Необходимо ни е външно измерение. Економическия съюз на Европейския съюз трябва да бъде е, една единна цялост спрямо външния свят, особено за Г20, за е, срещите на Г20. Повтарям казаното от господин Баросо. Аз съм 100% съгласен с него. Необходимо ни е 100% присъствие. За същински економическо управление трябва инстанции за това економическо управление със съответната стратегия. Това е ролята на съвета с комисия, която подлага на проверка тази стратегия и го подлага на мониторинг и с законодателните органи, които са съвета и Европейския парламент. Необходими са ни и стимули за насърчаване на подобна стратегия, като например структурните фондове. До момента структурните фондове не бяха използвани достатъчно интензивно през годините на Лисабонската стратегия. Сега в момента обаче Европейския съюз преминава на следващ етап, етапа на 21 век, на глобализацията, на економическия съюз. Не само валутен съюз, не само единен пазар, но и економически съюз. Това е пътя, по който да тръгнем заедно, чрез интеринституционален диалог, който се води сега е, е, е и тук. И трябва да го направим възможно най-бързо. Това е което очакват от нас гражданите на Европейския съюз днес. Благодаря. Благодаря ви, госпожа, госпожо председател, господин представител на съвета, дами и господа. Ще бъда благодаря ви за този отговорен и много интересен дебат. Нека обаче е, направя една е, поправка за, от казаното на господин Баросо. Е, той изрази съболезнованията на комисията и аз бих искал от мое име лично да израза моите съболезнования към семействата на жертвите на насилието в Атина. Е, демонстрациите са нещо нормално за демокрацията, но е, насилието е нещо недопустимо. Дами и господа, устойчивия растеж и създаването на работни места са в сърцевината на стратегията за 2020 година. Искам да кажа няколко думи за финансовата стабилност. Това е необходимо условие за да се върнем към устойчив растеж и за да, постигаме, да постигнем целите целите записани в стратегия 2020 е, трябва да стъпим на постигнатото до 2010 година, за да вървим напред към целите на 2020. Е, миналата седмица е, държавите членки се събраха за да задвижат инструмента за подпомагане на Гърция. Това не беше лесно, но беше, но беше абсолютно необходима и те направиха каквото трябва. Сега работата на комисията е да бди за отпускането на двустранните траншове и да види дали се прилагат необходимите мерки, които са е, задължителни обвързващи. Е, целта е да се даде на Гърция възможност да си отдъхне малко, да се е, да се стабилизират финансите и да се създадат условия за е, започване отново на економическа дейност. Това не е важно само за Гърция, това е абсолютно необходимо за цяла Европа, за да избегнем е, горския пожар, който е започнал в Гърция, да, да се развихри в, и, в цяла Европия. Това, това е необходимо за възстановяване растежа, економическия растеж в цяла Европа. Някои от вас а, споменаха е, заразителния еф, ефект и че това може да се разпростре на други страни в Европейския съюз, други държави членки в Европейския съюз. Да, никой не може да отрича, че а, пазарите са а, това под напрежение е, че има е, прекалеви, че има е, съответ, съответни сътресения, но всички държави членки на еврозоната предприемат съответните мерки. Гърция наистина един специфичен и, е, случай в, евро, е в еврозената. И днес държавите членки заедно с комисията е, ще се погрижат за Гърция. И аз съм сигурен, че ще успеем да постигнем успех, въпреки че предизвикателството наистина е огромно. Е, има и други аспекти на кризата, които са много важни за управлението на економиката до 2020 година. Неща, не, не става дума само за за Гърция, но и въобще мерките за засилване на управлението, на економическото управление в Европа. Следващата седмица комисията ще направи конкретно предложение за е, консолидиране на економическата политика и е, създаване на съответните инструменти за финансов надзор в Европейския съюз. Е, и крайно, е, край, крайно време е да е, изпълним заветите на е, създателите на економически и финансов съюз. В, е, в, в, в момента е, Искаме да бъдем колкото можем по-ефективни и за това е, нашето предложение е, ще включва различни механизми за е, изправяне на изкривяванията и за корекции. Необходимо е да се да има по- е, систематичен и профилактичен финансов надзор, за да може това, което се случва в Гърция, да не се случи никога вече в еврозоната и в Европа. Същевременно трябва да се справиме с макроекономическия дисбаланс в Европа и за това трябва да е, укрепиме конкурентоспособността на много страни и същевременно да е, насърчиме вътрешното търсене. Трето, механизма за разрешаване на кризата е, Инструмента за, за Гърция е, има специфични насоченост, за да помогне в момента на Гърция. Но в крайна сметка стана абсолютно ясно, че трябва да създадем един постоянен механизъм за решаване на кризите, за излизане от кризите, е, както и модалностите за неговото използване и прилагане. Разбира, разбира се, по-добре е да има профилактика, отколкото после да съжаляваме за нещата, които не сме направили. В заключение, госпожо председател, дами и господа, аз разчитам на вашата подкрепа, аз разчитам на подкрепата на Европейския парламент за прилагане на а, здравословно а, економическо управление в Европа. Е, и петък е, и е, по-късно с Европейския съвет, надявам се, ще подкрепят нашите решения и препоръки и ще действат бързо, за да могат тези предложения да се превърнат в ефективни лостове за действие. Не трябва да губиме време. И за това трябва колкото се може по-бързо е, да разполагаме с всички инструменти е, стратегията 2020 година да бъде ефективна за създаване на работни места, за стабилизиране на Европа. Това очакват нашите съграждани от нас. Благодаря ви. Благодаря ви, господин. Благодаря ви, господин комисарио. Благодаря, че споменахте събитието или по-скоро нещастния случай в Гърция. Изказахте съболезнования, към които ние се присъединяваме. Нека а, да ви помоля да направим 5 минутна пауза по технически причини.